прегледа на економическото управление, е обнародван на 28 ноември от комисията. Комисията вече имаше възможност да обсъди темата на 2 декември в Комисията по економически въпроси. Очаквам по-нататъчната дискусия на важната тема с вас днес и през идните месеци. Най-напред ще припомня, че економическата и финансовата криза разкри много важни слабости в финансовата и економическа архитектура на Европейския съюз. Бяха предприяти редица стъпки и то доста смели в сравнение с това, което се смяташе за осъществимо само преди няколко години. Трябваше да се изгради стаби... Е, механизъм за стабилност, който да играе ролята на предпазна стена и да гарантира финансовата стабилност. Трябваше да се работи за банков съюз, за да се улесни достъпа до финансиране. Също така укрепихме економическото управление, за да се укрепи економическата и бюджетната координация. Двупакетът и шесто пакета доведоха до укрепване на економическото управление. Те доведоха и до укрепване на надзора върху бюджетите, като там се включиха макроекономическите неравновесия, както и е, финансовите проблеми на страни с особени затруднения. Също така до някъде бе интегрирано е, всичко свързано с надзора на бюджета чрез 6-месечието, така наречения економически е, семестър. Клаузата за преглед изисква да оценим три елемента на двупакета и шесто пакета. Първо, ефективността на правната уредба, т.е. доколко новите правила са способни и са били ефикасни в постигането на целите, които са им определени. Второ, да се направи преглед на по-тясната координация на економическата политика. И трето, допринасяне като приноса на новите правила за економическото и финансовото управление и стабилност в Съюза. Опитът с прилагането на новата система за управление е ограничена, тъй като тя съществува откратко. Най-вече е, може да се събере информация, както и да се предостави за прекомерния бюджетен дефицит. Все още се събират данните за това, което е постигнато чрез новите правила по време на кризата и след нея, непосредствено след нея. Кратък е прегледът на комисията по всички тези причини, строго фактологически. За шесто пакета 2011 година беше началният пакет, за двупакета беше 2013 година ние се опитваме да акцентираме и върху страните, които са изпитвали особено, особени финансови трудности. Също така прегледът отчертава някои подобрения вследствие на реформата с двупакета и шесто пакета задълбоченото економическо управление, коригирането на макроекономическите несъответствия и по-голямата консолидация на бюджетите. Освен това, комисията очертава и областите, в които има какво още да се работи. Например, поради е, спецификата на някои от инструментите и тяхната сложност на фона на пакта за растеж и стабилност. Ком... Оценката на комисията също разкрива необходимостта от по-тясно ангажиране на държавите членки с необходимите реформи на тяхна територия. Тези реформи трябва да бъдат разширени и интензифицирани в съответствие с препоръките на економическия семестър. Така трябва да се изкоренят несъответствията. Прегледът също призовава към по-тясно ангажиране на националните парламенти в процеса на проследяване на прилагането на правилата. Процесите могат да доведат до успех само ако всички засегнати институции пълноценно съдействат за тяхното провеждане. Това включва и Европейския парламент, пред който се носи окончателната отговорност за економическите решения в Съюза. Комисията смята, че прегледът е отправна точка за диалог и очаква такъв в едните месеци. Госпожо председател, почитаеми евродепутати, очаквам разговора си с вас. Благодаря, господин комисар. Преминаваме към ораторите от името на политическите групи, господин Балце Пари. Благодаря, госпожо председател. Групата на Европейската народна партия приветства размяната на мнение. Подкрепяме комисията за това, че законодателството за шестопакета и двупакета е положително. Бавно, но сигурно наваксваме. Също така подкрепяме комисията в усилията за реформи. Смятаме, че економическата реформа е правилният път напред. Също така сме съгласни с комисията, че пакта за стабилност и растеж в сегашния си вид има бъдеще. Това означава, че комисията не би трябвало да се колебае да прилага съществуващите правила. Пакта за стабилност и растеж е синекванон за економика, с потенциал за растеж. Ако го загърбим, ние ще отречем проблемите на миналото. Няма смисъл от козметични промени. Те са доказали своята непригодност. Погрешно е да се каже, че придържането към пакта за стабилност и растеж е спирачка за растежа. Държавите членки не бива да забравят, че са длъжни да управляват бюджетите си по разумен начин. Това не винаги е приятно, но това е пътя за инвестиции. Доверието в пакта за стабилност и растеж не бива да се разклаща. Не бива да се допуска конкуренция между малките и големи страни и очакваме комисията да предприема действия в интерес на стабилност и да предприеме категорични действия срещу държавите, които не са готови да спазят задълженията си. Благодаря господина, казва председателката. Госпожа Берес има думата от името на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Това е първото заседание по време на тази легислатура за обсъждане на така важната тема на економическото управление. В предишния мандат направихме прецедент в банковата сфера с създаването на Банковия съюз. При сегашната ни среща е последният ни шанс всичко, което не е правилно да се изправи. Не само за да излезем от финансовата криза, но и за да не навлезем в политическа криза. Е, ние сме изправени пред едно огромно скеле. Когато пред представяте равносметката за дву пакета и шесто пакета, е, и ако законодателят ви е дал среща след определен срок, това не означава, че трябва да се ограничавате с фактологичност, където а, се игнорират а, инфлационните процеси, а, недостатъчният растеж в целия Европейски съюз и тежките социални кризи. Е, в същия ден, в който обнародвахме прегледа, е, вие обнародвахте и друг е, документ с перспективите за економически растеж, където са очертани много тежки перспективи наистина. Е, акцентира се върху предлагането и търсенето, очертава се дефицитът на инвестициите и е, рисковете от спад в много економически отрасли, което означава и недостатъчни постъпления за бюджета е, Економическото управление е много аспектно и вие там говорите в този друг документ е, за необходимостта от економии в държавите членки. Всичко това не е отразено в прегледа ви на двупакета и шесто пакета. Е, Всъщност не може да се прави преглед все едно се намираме в нормална обстановка и при нормални обстоятелства, защото 6 и 2 пакета бяха прияти при ненормални обстоятелства и с цел тези обстоятелства да бъдат преодолени. Е, държавните и правителствените ръководители през юни месец тази година потвърдиха желанието си да се направи преглед на тези два пакета нормативни актове в края на годината, за да може да се отговори и на въпроса за гъвкавостта в економическото управление. Надявахме се, е, че е, вашият преглед няма да доведе само до определене на нови правила, а ще доведе до преминаване от една логика на ограничения е, към истински пилотаж, истинско пилотиране на економиката. Двете неща са съвсем различни. Зная, че вие сте привърженици на правилата, ние също, но познаваме техните ограничения. Не може тези правила да поставят под съмнение суверенитета на държавите членки, да генерират антиевропейски чувства и да бъдат толкова усложнени, както споменахте и вие. За това ние очакваме от вас тълкуване за възможностите за гъвкавост. Знаем, че пътният лист, пътната карта е, е едно ново средство Европейският парламент да изиграе по-голяма роля. Всички ни казват, ако ние не извършваме заедно економическото управление, Европа ще се заличи. Сега Европа има последния си шанс. Е, понякога дебатите между държавите е, членки зациклят и за това ние би трябвало да придадем нов тласък на работата, да се разбираме взаимно. И в тази ситуация вие очаквате добри идеи от парламента, както и добра воля от съвета. Надяваме се, че ще бъдем на висота. Благодаря ви. Господин Люкер. Уважаема госпожо председател, господин комисар, много се радвам, че днес водим това разискване. Разискването е за пакета и пакета. Правим преглед на успеха на економическото управление в Европейския съюз в общи линии. Ако така общо гледаме на нещата, е, действително можем да кажем, че всъщност няма с какво да се поздравим, защото а, това, което трябва да обсъдим е неуспеха, провала на европейското економическо управление. Ако нещата, нещата бяха по-прозрачни, и, така или иначе на всички щеше да е ясно, че, че не сме постигнали никакви показатели. Не, не, всяка държава членка трябва да бъде да отговаря за собствения си държавен дълг, а не, а не за този на другите държави членки. Тия, неща обаче бяха размити в пакта за стабилност и растеж от 2005 година. И това се подсилва от неясното определение на структурни дефицити. Много, много малко от нас могат да дадат определение на този вид дефицит. Такъв дефицит обаче трябваше да се следи година за година, да се контролира, така че да стигне до, до нивото от 5%. Всъщност обаче, това, което стана на практика, е, че е, намаляването на, на структурния дефицит е, беше и съвсем е, пренебрежимо, твърде малко, много далече от 5%. През 2010 година пакта за стабилност и, и растеж даде възможност за, за създаване на нови, на нови дългове, които да не са, да не са отговорност на, на отделни държави членки. разработи се една много сложна система на, на, на, на показатели и чрез тези показатели, чрез манипулирането им може да се, да се прави каквото, каквото човек реши. Нещата са много по-непрозрачни, много по-неясни и, и дават възможност за произволно тълкуване. Аз мисля, че трябва да се върнем към а, а, е, по-ясни норми, правила, Всяка държава членка е, е суверена държава и трябва да отговаря за собствените си економически и финансови решения. Трябва да бъде да се отчита е, за тези си решения и да изплаща държавните си дългове. Чудесно е, че, че пишем препоръки, но трябва да напомним на държавите членки, че е, дългове, генерирани от държави членки, трябва да се обслужват от съответните държави членки и техните дълнокоплатци, а не от някого другого. В противен случай няма, няма, няма как да се търси каквато ви да била отговорност в еврозоната. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на либералите, господин Нюман Хаус. Благодаря. Днеска говорим за оценката на шесто пакета и 2 пакета. Два пакета от мерки, приети през последните няколко години, за да се укрепи стабилността. Комисията говори за реформи, но избягва основният момент. Колко гъвкавост може да се приложи при прилагането на финансовите правила. Единственото, което мога да направя в момента, е да се позова на последните събития. Наскоро председателят Юнкер каза, че управлението на националните бюджети е политически въпрос и допълнителните корекции на Франция от мин, през миналата седмица показва това пределно ясно. Политиката на Франция противоречи на това, което е заложено в шестопакета и двупакета. Комисията казва, че допълнително прекратяване се допуска само тогава, когато една страна извършва планомерни реформи, но се е натъкнала на неочаквани трудности. Заедно с това комисията казва, че, че Франция е, не е положила достатъчно усилия за реформа. Раз, удължението не е чисто и просто политическо потупване по гърба. Последните години показват какво се случва, когато правилата започват да се нагаждат за политически цели. Не става дума за повече гъвкавост, става дума за това, че пакта за стабилност и растеж е пръчка, с която се удрят определени страни. Страните по този начин не просто биват наказани, ако не спазват правилата, а, осигуряват им се и допълнителни инвестиции под формата на морков. Благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря ви, че спазихте ограничението с времето. Госпожа Матияш е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, всяка оценка на пакета за економическо управление трябва да бъде сериозна. Тя трябва да бъде оценка очи в очи. И истината е, че ние не сме успели. Сега има много повече безработни от преди. Има много повече економически неравновесия, има много по-малко економическа консолидация. Така че, всъщност, става дума за токсични отпадъци. Това е, са вашите пакети. Трябва да се започне от нулата. Трябва да се върнем на изначалните принципи. Господин комисар, какви бяха целите на економическото управление. Под контрол ли е задлъжнялостта? Не. Дефицитът? Не. И там се провалихте. Консолидирахте ли економи... економическите политики на Европа? Не. Намалихте ли разходите? Не. Единственият начин за е, намаляване на разходите беше да се минира държавата. Е, стабилност? Не. Растеж? Не. Бюджетите са пълен провал. И сега комисията иска да се говори за гъвкавост. Като е, се иска инвестициите да бъдат приспадани от държавите членки от техния дефицит. Не, вие всъщност сте провалили растежа. Държавите членки нямат думата за инвестициите, защото инвестициите отиват за плащане на дълговете им. Какви каква стабилност, каква гъвкавост е, трябва да има първо оценка, подходяща оценка, правилна оценка – Всъщност, е, вашите пакети доведоха до економическо и социално унищожение, разрушаване на Европейския съюз. Това, което сте предложили е, като шесто пакет и двупакет, трябва да отиде в кошчето за буклук. Всичко трябва да се започне от начало. Уртасун Ернест Господин, е, колегата Ортасун е следващият оратор. Благодаря. Комисията твърди, че първите години са отбелязали успех и а, е, за пример дават реформата в фискалните правила. Определено е изграна някаква роля по повод а, е, на консолидацията, но ние не можем да се съгласим, че това е, е някакъв успех. Смятаме, че е, комисията трябва да се съсредоточи върху намаляването на, на, на структурните е, дефицити, но, но, но с друг подход. В момента се предвиждат огромни а, е, а, съкръщения на бюджета, а, което води до, до много сериозни социални последици и пречи на възстановяването. Всъщност, всъщност вместо, вместо да се намали социалното напрежение, то се увеличи правилата не само не, не, не е, изпълняват целта си, а, а, а водят Европа към трета рецесия. Трябва ни, ни спешен подход е, против е, който да избегне цикличността на кризата. В момента, в момента правилото, нормата са дискреционните правила, правилата на, на, на осмотрение на държавите членки, те трябва да бъдат изключение, не норма. Недълновидно е, е, от страна на комисията да се твърди, че няма нужда да се преразглежда е, процедурата за макроекономическите дисбаланси. Това не е така, трябва ни по-системен подход. Зелените изразява своето разочарование, че е, комисията смята, сегашната рамка за економическо управление за успешна. Смятаме, че да се постигне един общ успешен подход, който да противодейства на цикличността в кризите, трябва да се определят по-ясно инвестициите, така че те да почиват на цели, които са екологични и, и социално насочени. Трябва да се рекапитализира банковия сектор Средният дълг в еврозоната е 19% от БВП, само че една трета от него произлиза от мерки за подкрепа от страна на държавите членки за банковия сектор от 2008 година насам. Това е несправедливо и не е устойчиво и трябва да се промени също трябва да се заложи в законодателството структурния баланс, такова едно понятие, което в момента е обект на собствено определение страна на държавите членки. Комисията предвижда безработица около 20% при потенци... при сегашното положение ние обаче не смятаме, че това съответства на потенциала на, на економиката и трябва нещата да почиват на, на, на по-сериозни теоретични факти. Смятаме, че а, както по ангажимент комисарят, социалните фактори трябва да бъдат взети предвид в, в целите. Комисията миналата седмица се обърна към Испания с искане да намали дефицита си с, с още 4 милиарда евро. В същото време без, не се предвиждат допълнителни помощи за безработните. Е, Европейския съюз не може да продължи по такъв начин да преразглежда бюджета си, защото това е, е, е така си затваря очите за, за безработните и социално ощетените. Мисля, че с сегашния ход на действие сме насочи, се, се насочваме към трета, е, към трета рецесия. Благодаря. Стивън Вулф е следващия. Благодаря, госпожо председател, господин Домбровски. Очаквах вашето изказване да, пред, да прослави шестопакета и двупакета и да кажете, че те помогнаха Европа да излезе от депресията. Не ме разочаровахте, в крайна сметка коледа е. И на коледа родителите разказват на децата си приказки за всичкото добро по света, след като всички знаем колко много зло има. И в тази зала вие ни разказахте много приказки. Основният проблем на шесто пакета е контролът. Контрол върху държавния бюджет, върху решенията за е, разходи, контрол върху демократично избраните правителства увеличаване на дълга, намаляване на стабилността, нулев растеж, увеличаваща се бедност. И това, че сме коледа и коледните приказки говорят защо сме толкова зле. Милиони европейци а, ще милиони европейци ще казват на децата си, че дядо Коледа ще им донесе подаръци, няма да го направи. Дядо Коледа няма да може да кара 4,5 часа без да си почива 45 часа в съответствие с директивите. Дори Рудолф може би ще трябва да има тахограф в съответствие с европейските директиви и отзад ще трябва да му сложат европейски флаг може би ще забранят да се използва и Елен. И може би трябва да създаде интергрупа за предотвратяване на посегателствата срещу елените. Всъщност трябва да се провери дали дядо Коледа спазва всичките а, разпоредби. Вие развалихте коледата за милиони европейци и техните деца. Благодаря. Благодаря, господин Моно от Независимите. Благодаря, госпожо председател. След като Европейският съюз прие пакетите за стабилност и бюджет, какъв е резултатът? Френските патриоти заклеймяват тези стъпки, които позволяват националния капитал да бъде приватизиран от международните финансови пазари. Днес има още повече ограничение, още повече приватизация, все по-малко услуги, все по-малко суверенитет във вреда на народите. В Гърция и в Кипър какви беди донесохте с вашите структурни реформи? всяка държава членка наистина трябва да намали своите дефицити и да задлъжнялост, но не може да се постъпва така, както вие направихте. Масова иммиграцията, разходите за нея са огромни. Огромни са разходите вследствие на социалните измами. Суверенните държави се нуждаят от национални инструменти. Те трябва да пазят границите си, да управляват собствените си бюджети и банки. Вашата федералистична Европа конфискува тези им правомощия. Благодарение на патриотичния ни економически модел, Европа ще се върне на пътя на економическия растеж. Двупакета и шесто пакета доведоха до а, последици економически в а, Франция, а, които не бяха очаквани. И през 2014 година се увеличава бюджета. Благодаря ви. С това приключваме с този кръг от изказващи се и преминаваме към следващия кръг оратори, госпожа Деланге. Благодаря. Искам да благодаря и на заместник-председателя на комисията за изложението, което представи пред нас сутринта. Документа, който обсъждаме, е доста стегнат и ясен. Е, чухме някои критики, но всъщност аз искам да ви поздравя за това. Мисля, че е много ясен анализа. И според мен, ако нещо работи, няма нужда то да се, да се поправи и да се променя тези законодателни актове се разработиха тогава, когато еврото бе изправено пред, пред една пропаст. И мисля, че трябва да, да насърчим мерките в началото. Също се въведе процедурата за макроекономическите несъответствия. И е, трябва да си, да си кажем ясно, че ако от самото начало на въвеждането на еврото съществуваше такава, такова, а, такава процедура, нямаше да, сме, нямаше да се стигне до, до отчаяващото състояние от преди няколко години. Трябва да видим какво става, какво става а, на практика сега. Британците, британците казват, че доказателството, доказателство за нещо може да се постигне чак когато то се ползва. Сега, няма много смисъл да говорим за британците в рамките на този дебат, е, но, но това, което се опитваме да постигнем е да, да, да дадем една солидна основа, на която да, да е, стъпва еврото. Въпросът е доколко комисията е в състояние да, да прилага правилата във всички държави е, членки. Е, правилата, които бяха прияти по време на предния мандат. Няма да посочвам, но всички знаем за кого говоря. Синя карта, син картон, приемате ли го? Господин Огонос, заповядайте. Двамата от НП колеги споменаха, че трябва да се, да се зачита, да се изпълняват правилата, които са, са прияти. Мисля обаче, че нещо се забравя това, че в европейското законодателство правилата, над правилата за економическо е, е, управление е, има други правила, тези, които са свързани с правата на човека, хартата за правата на човека, които се нарушават чрез правилата за економическо управление. И вместо да се постигне устойчивост във връзка с дълга, имаме нарастване на, на дълговете и, и нарушаване на социалните права. Та въпросът ми е следния. А можем ли да си позволим да, да пожертваме а, социалните права за целите на финансовата консолидация. Госпожа Деланге. Това не беше въпрос, това беше по-скоро изказване. Това, което казва Централната банка, Това, което каза Централната банка е, че ако, ако искате да, да, да приемате евро, еврото трябва да, да, да се подчинявате на определени е правила. И, и именно правилата са основата на доверието. И основата на еврото. Трябва да се изпълняват правилата, ако искате да сте в еврозоната. Благодаря. Следващия оратор. Госпожа Ферейра. Благодаря. Корекциите не дадаха резултат. Кризата започна преди 6 години и в момента Европейският съюз се различава от много групи държави. Огромен дълг, безработица, от политическа гледна точка ние сме на ръба на пропаста. Паришната политика трябваше да забави това. Моделът обаче не дава резултат. Лихвените проценти са близо до нула, само че економиката е с лоши резултати. Е, предлага се неутрална бюджетна политика. Тя нямаме политика, за валутни курсове. Какво трябва да стане, за да приеме комисията антициклични планове? Планът на господин Юнкер следва да се приветства, но това не е стимул. Изкуствените стимули не могат да компенсират липсата на економическа дейност. В шесто пакета се казва, че периода на корекция трябва да предполага спазването на няколко условия. На първо, външни сътресения, структурни реформи, истинските структурни реформи е, са това, което е необходимо, а не краткосрочни съкръщения. Това ли направи комисията? Не, съвсем не. Всички корекции са представени като политическа отстъпка. Те са включени в законодателството и това е на което трябва да обърнем внимание. Без економика, без работни места няма да има и балансирани бюджети. Това се случва в други економически блокове, но Европа отказва да приеме това тя дър, упорства и държи, държи упорито на модел, който не, е доказал своята непригодност. Председателката, благодаря господин Сандер. Благодаря, госпожо председател. Не е лесно бюджетите да бъдат вкарани в правилното русло. Свидетели сме на това в Белгия, където за пръв път от 25 години Правителството се опитва да вкара бюджета в коловоза. Не се увеличават данъците, е, разсрочват се задълженията. Не е лесно финансовите мерки да бъдат изпълнени, но искаме да помогнем на хората да се върнат на работа. Ако желаем да постигнем тази цел, трябва да им покажем, че економиката се възстановява. Има много голяма опозиция. Всички сте видели какви стачки имаше в Белгия. Доверието е от основно значение. Без него няма инвестиции, инвестиции, е, растеж, е, работни места, нищо няма. Но ние растеж можем да постигнем само ако се придържаме към каузата си. 300 милиарда евро инвестиции са нещо много хубаво като идея, но тя ще изчезне безславно, ако не се сбогуваме с дефицита и задлъжнелостта. Мисля, че комисията е свръх оптимистична при оценката си на двупакета и шесто пакета. В еврозоната задлъжнялостта е нараснала и това е причина за загуба на така необходимото ни доверие. За да осъществим реформите, трябва да се придържаме към каузата си. И това е задължително, ако искаме децата ни да имат бъдеще. Благодаря ви господин Тойре. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, дълговете на държавите членки бяха твърде големи и още преди еврото, преди економическата и финансовата криза. И, и продължава да стоят така нещата. Прекалено голям е дългът. Държавите членки искат да се одобрят, да се, да се предвидят нови дългове, за да се изплатят старите. Това няма как да е правилно. Трябва ни структурен подход към, към реформата. Ако сте част от един паричен съюз, економически паричен съюз, сте всъщност част от един сложен механизъм. Шесто пакета и два пакета бяха въведени именно за да се консолидират пакта за стабилност и растеж. Германия всъщност първа тогава наруши правилата. Много е важно правилата да се спазват и да се прилагат. Видяхме в Латвия, че чрез реформи може да се върне една страна обратно на пътя към растежа. В други страни видяхме много сериозно затягане на коланите, Португалия, Испания, но, но идеята е да се върви към растеж и това е, е това е към, какво, към което вървят. Въпросът обаче остава е какво правят Италия и Франция. Да настояваме комисията да следи внимателно какво се върши в държавите членки и то не само в малките държави членки. Благодаря. Благодаря, господин Тойрер. Съгласен ли сте, че когато се говори за шесто пакет, Кристиано Орналдо е атлетичен човек, но Европейския съюз съвсем не може да се похвали с шесто пакет. Европейския съюз може да бъде сравнен с един отпуснат стар човек. Е, горе-долу така изглежда аз сутрин в огледалото. Бихте ли направили подобно, подобна аналогия? Господин Тойрер, интересен въпрос шесто пакета. Дали това е подходящо наименование? Ми това е което използваме. В Европейския съюз ние трябва да вярваме в себе си. Когато разговаряме с граждани в други части на света, те се питат какво става с Европа? Прекрасна инфраструктура, университети, е, услуги. Ако не можете да възстановите растежа, за какво говорим? еврото, откровено казано, не е нито проблемът, нито решението на проблема. Имаме нужда от новаторство. По този начин ще можем да си изтегнем мускулите. Благодаря, казва председателката. Въпросът е много важен. Разбирам, че се чувствате отговорни. Дебатът е интересен, но не мога да допусна повече от една от един въпрос с синя карта и от нези, които са се забавили с записването, няма да получат думата господин Вегас. За нас економическото управление е още един механизъм, създаден за да, за да бъдат държавите членки в съответствие с интересите на многонационалните фирми. Европейската интеграция е очевидно класова бюджетните економии обслужват тези интереси. Те са свързани а, с онези, които живеят от експлоатацията. Как ще обясните, господин комисар, това, че 24 от 28 държави членки са нарушили правилата, правила, които са абсолютно неадекватни? Комисията казва, има напредък дългът и дефицитът се ограничават. Е, ако това е така, защо все още има криза? Защо не се вижда краят на кризата? Освен това, как обяснявате факта, че страни, които не са в еврото, имат по-добри е, резултати от е, членовете на еврозоната? Благодаря. Свен Гиголт е, има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вие представихте прегледа на изпълнението на нормите за реформа. На времето това беше доста обемист набор от правила. Обрисувате пред нас много розова картина, защото правилата, които сме приели тук, е, не бяха такива, че вие да сте готови да ги прилагате консистентно и прозрачно. Ако погледнете структурните дефицити на държавите членки на Европейския съюз, положението не е толкова добро, колкото се стремяхме да бъде. 14 държави членки въобще не са приложили мерките, които трябваше да приложат. Някои от колегите претендират, че Проблемите не съществуват. Просто трябва да настояваме върху спазването на правилата. А ако направим това, Европа ще затъне в нова криза. Ние ще я изстреляме в нова криза. Не можете да казвате, че всичко в картината е розово. Трябва да се върнем към опростени, целенасочени правила. Кризата става проциклична и за това реакцията на проблемите трябва да бъде да се елиминира данъчната конкуренция. Трябва да има общ фискален пакет и обща фискална политика, така че тези държави членки, които са по-силни, да могат да инвестират повече, останалите да имат възможности да заздравят бюджетите си. Европейската централна банка се опитва сега да вземе извънредни мерки за стабилизиране на еврозоната. Вие не можете да стигнете лесно до промени. На прав път сте, но има много проблеми, които отказвате да видите. И отказвате също е, да посочите виновника, съвета. Okay. Господин Лука има въпрос с синя карта. Господин Гиголд, вие казахте, че е, правила са проциклични. Ако една държава има балансиран бюджет, тя може да увеличава новата задлъжнялост с 3%. Това означава, като на практика цялата задлъжнялост да се увеличи с 15%. Кажете ми къде се крие процикличността? Отговор. Проблемът не е тогава, когато економиката работи. Ние винаги сме имали прак от 3%. Просто някои държави членки са надскочили този прак. Имаме нужда от правила, които да сведат дълга до изискуемите равнища, онези равнища, които са характерни за добре функциониращата економика. Всъщност, вие прекалено упростенчески подхождате. Благодаря, господин Гиголт. Думата има Марко Вали за две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, моля ви, обърнете ми внимание не ме чува. Сега говори от името на 20% от италианците, които гласуваха на последните европейски избори. Тези лица, потиснати от кризата и данъците, ме изпратиха тук, за да кажа, че не искаме повече пак за стабилност, не искаме бюджетни ограничения, не искаме повече счетоводители от комисията да управляват избора на данъчната политика. Хората искат политика, която може да държи контрол върху, върху различните, върху целия финансов сектор. Добруването на гражданите е поставено в е, услуга на спекулантите. Стабилността на една страна и на, така както се вижда от пакта за стабилност води само до бедност всъщност е, всичко е поставено в услуга на пазарите а, на 1% от населението. Голяма част от гражданите вече дори не искат да гласуват. Единственото, което можем да направим с пакта за стабилност е ето това, което ви показвам. Има и като виждам, че вие нямате нито моралната, нито интелектуалната честност да признаете това, което се случи с Люкс Ликс, времето е изтекло. Ние в Италия ще направим референдум, за да сложим край на финансовата диктатура. Ние искаме да се съпротивляваме. Погледнете ми в очите, когато ви казвам всичко това. Ние представляваме онези, които са слуги на финансовия сектор и на технократите. Господин Вали, използвахте много тежки думи. И може би трябва да се позамислите преди пак да вземете думата. Както знаете, дори и когато комисарият не ви гледа, той ви чува. Господин Заринопус има думата за минута и половина. повече, повече печалба за по-малко хора, по разпределена сред по-малко хора. Ето, ето това е, е стратегията за, на шестопакета и двупакета. Да, а, да не изпускаме от поглед а, каква е причината изобщо за съществуването на, на Европейския съюз. Това, което сега се получава, а, с, е получаването на печалби, а, но чрез е, е, плащането на, на малки заплати. За, сега трябва печалба, за да, за да има, разбира се, конкур, някаква конкурентоспособност. Опитваме се да, да въведем по-строги мерки и наблюдение в е, всички държави членки опитвате се да задвижите един, една машина, един двигател, който дори не, не, не, не, не може да бъде запален. Няма как да тръгне. Тези, които казват, че ще се превърнем от кланица в рай, лъжат. Няма как да стане това чрез, чрез тая политика. Няма, няма какво да се чака. Трябва да се стигне до решение, което да обслужва е, интереса на всички хора и те не трябва да чакат. Те не трябва да чакат, те трябва да се противопоставят на това, което става. Господин Ламасур. Благодаря, госпожо председател. Господин заместник председател на комисията, думите ви потвърждават това. Проблемът не е да се ревизират правилата, прияти в разгара на кризата за оздравяване на економическото и бюджетното положение в Европейския съюз. Става дума за прилагане на правилата и то пълноценно и по буква, и по дух. Това е изискване за доверие. Доверие към Съюза, и в частност към управлението на еврозоната, която има още по-амбициозни цели в тази цел с договора наречен фискал компакт. И доверие към новата комисия, господин заместник председателю. Подобно на колегите от НП е, и по-специално господин Тойрер, нека отправя едно предупреждение. Правилата трябва да се прилагат тъждествено във всички държави членки, независимо от техния размер – Ако се налага ново приемане на правила, това ще се дължи на неприлагането на предишните правила. През 2003 година двете най-големи економически сили на Европейския съюз, Германия и Франция, получиха гъвкавост без никакви преговори и успяха да изпразнат правилата за, от съдържание. Съюзът не може да функционира на основата на непризната принцип, че някои държави членки са прекалено големи, за да бъдат санкционирани и обвинявани. Ако днес трябва да започнем от начало, трябва да имаме предвид, че комисията е, е непреклонна пред страни е, като е, Португалия или Гърция. Обаче е склонна на компромиси за страни с големина повече от Испания, да кажем финансовите оператори и рейтинговите агенции не трябва да заемат мястото на отговорните политици. Благодаря ви. Е, е, Господин Ламасур, има въпрос със синя карта към вас. Ще го приемете ли? Мистер Ропе. Господин Ропе. Ачу, пирмининке. Е, Благодаря, госпожо председател. В някои страни положението е по-различно, но аз искам да поставя следния въпрос към оратора. Трябва ли да има принцип, че следва да защитаваме народа си? Когато е в тежко положение економиката, а и бюджетът, е, по-скоро би трябвало да възстановим социалната политика, социалната справедливост и едва тогава да говорим за приемане и прилагане на нови програми. Вие предполагате, че проблемите вече са регулирани. Но е- някои страни е, в продължение на години са живели не според чергата си и е трябвало да искат помощ от съседите си. Така че първото нещо, което трябва да се направи е с помощта на партньорите си тази страна да въведе ред в собствените си финанси. След като натрупа богатство, тогава може да пристъпи към преразпределение на покупателната сила. Благодаря. Rodriguez képviselő asszony következik, kettő percen rendelkezésére. Parancsoljon! Благодаря, госпожа Родригес. Две минути разполагате. Уважаеми господин заместник председател, новата рамка за економическо управление е, разреши някои проблеми, но пък и създаде някои нови проблеми. В момента Европа е в е, положение на стагнация, е, висока задлъжнявост, риск от депресия и, и много и усложняващи се социални, а, е, социални различия, които водят до, до политически а, е, а, е, различия, също така до поли... задълбочаване на политическата поляризация. Комисията трябва да, да реши тези проблеми, като, като урегулира рамката за економическо управление. Първо трябва да се създадат повече възможности за инвестиции в пакта за стабилност и растеж, като също най-вече е, се гарантира, че е, вноските на държавите членки в е, новия фонд за, за, за инвестиции са, са разумно разпределени, балансирани и всички мерки, които предприемаме за разрешаване на економическите проблеми, не бива да изпускат от поглед и социалните проблеми. И накрая, господин министр, господин заместник председател, аз не мисля, че, че има реално решение на, на проблемите, на различията в еврозоната, ако ако не, не, не, не продължим да изпълняваме целите на економическия паричен съвет, което означава приключване на, на, на работата по банковия съюз и укрепване на фискалния, на финансовия капацитет на, на, на еврозоната изобщо. Това е в ваши ръце. Благодаря. Госпожо Родригес, синя карта, приемате ли я? От господин Кобол. Колегата ще се съгласили, че европейските държави членки извън еврозоната се справят сравнително добре, за разлика от тези, които са в еврозоната. Еврото е една политическа валута, която бе създадена от комисията за нейни собствени политически цели. И докато не се премахне еврото, няма как страните и хората от Южна Европа да се възстановят. Аз мисля, че комисията трябва да признае грешката си и да, да премахне еврото. Както каза дамата отпред, нещата са повече от очевидни. Това не беше въпрос. Отговора, да, да проблеми има, но, но, но те не са в еврото, защото еврото може да бъде много сериозна движеща сила за държавите членки. Проблема е в организацията на економически и паричния съвет, дисбалансите, които съществуват в тази организация и които, които се виждат явно сега. Затова трябва да завършим а, проекта за а, банковия а, съюз и да се уравновесят и излишиците и, и дефицитите. Трябва също да се консолидира и фискалния капацитет. Председателката. Благодаря, госпожо Родригес. Господин Ашли Фокс е каре. Благодаря, госпожо председател. Всеки дебат за економическото управление, в който участвам, ме изпълва с благодарност, че е, Обединеното кралство не е в еврозоната. Според мен е недемократично Европейска комисия да казва на държавите членки какви данъци да събират и какви разходи да имат, но това са последиците от участието в единна валута. И става все по-ясно, че единната валута, еврото, не функционира тъй като е, економиките са много различни. В резултат на това милиони младежи в целия Европейски съюз също не работят. Младежката безработица е 40% в Италия, 55% в Испания, 58% в Гърция. Това е трагедия за милиони семейства. Пакта за стабилност и растеж на справедливо контролира е, кредитите и разходите в Европейския съюз, само че има нужда и съответна парична политика. И това е невъзможно за Европейската централна банка. Каквото и да казва Европейската комисия за европейското управление, тя не признава фундаменталният дефект на еврото. Единният лихвен процент никога няма да е уместен за всички членове на еврозоната. Господин Домбровскис, ако искате еврозоната да се развива, вие в комисията ще трябва да повдигнете въпроса за фискалните трансфери. Не е възможно да се определят лихвените проценти и валутните курси от всички държави членки. След това казвате на правителствата в Италия и Гърция какви какви разходи могат да имат и какви данъци да събират, без да се прехвърлят средства от по-богатите към по-бедните. Страх вие да го направите. Господин Фокс, към вас има въпрос с синия карта от госпожа Грапини. Заповядайте. Благодаря. Господин Фокс, мога да приема, че вие критикувате, но не разбирам вашето противоречие, защото вие говорите за е, едновременно за проблемите на женство в Европейския съюз, но вие членувате в Европейския съюз. Давате представете проблеми, но не давате решение. Вие сте в Европейския съюз, ние имаме нужда от добро решение. Предложете добри решения. Аз мисля, че паричният валутния съюз между малък брой държави членки, които имат близки економии, Германия, Холандия, Австрия, Финландия, можеше да успее. Проблемът е, че еврото беше създаден като политически, а не економически проект. За да функционира или ще трябва по организиран начин страните, които не могат да бъдат на нивото на дойчмарката, да напуснат. Или пък богатите страни ще трябва да им плащат огромни суми, както се случва в Съединените щати. Или едното, или другото. Господин Домбровски отказва да обсъжда е, което и да било двете решения. Благодаря, господин Фокс. Следващият оратор е господин Тремоза и Балсел с минута и половина. Драги колеги, уважаеми господин комисар, прекалено рано е да се прецени дали двупакетът и шесто пакетът се нуждаят от преразглеждане. Припомням, че само преди две години договаряхме окончателните детайли по, два, по двупакета. Аз мисля, че и една необходима цел на ревизията е как да бъде преодоляна държавната задлъжнялост. Трябва ли да се включи в нея и е, задлъжнялостта на държавните предприятия? Мисля, че това ще е основна идея при бъдещите ни разисквания. Говорейки за ревизия на економическото управление в Европа, трябва да вземем предвид и местната и регионалната управа, там където тя има фискални правомощия. Тоест, е, тези управи имат дял в държавните разходи и трябва да имат съответен дял от правомощията. Само така няма да се допуска дискриминация между различните равнища на управлението. Това ще е особено оправдано в е, онези държави членки, където е, социалните разходи са съсредоточени на регионално ниво, но данъците се събират на федерално ниво. Драги колеги, смятаме, че Европа трябва повече да се получи от Съединените Американски щати. Как бе създадена тази федерация и как създаде своя економически и паричен съюз? Смятам, че клаузата за недопускане на така наречения бейлаут трябва да бъде предмет на специално преразглеждане в едните ни дискусии. Председателят, благодаря господин Тремоза. Давам думата на господин Лопес Бермайхо. Комисията обвини държавите членки за това, че недостатъчно строго изпълняват правилата, само че комисията е, пропуска това, че страни като Германия всъщност са в редиците на тези, които не спазиха правилата, а такива, а такива като Испания пък изпаниха, е, Испания изпълниха правилата. В резултат от вашата политика е, ние сме страната с най-голям е, държавен дълг. Трябва да се преразгледа това. Работниците в Европа нямат нужда от повече реформи, нямат нужда от повече намаляване на социалната закрила. Също ставаме свидетели на, на, на нов възход дори на фашизма в Европа. Всичко това е, няма нужда да става. Благодаря. Филип Ламбер има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Веднага държа да кажа, че зелените са убедени, че да посрещнем предизвикателствата на 21 век, европейците трябва да бъдат единни. И това предполага единна валута. Трябва да запазим единната валута. Въпросът е инструментите, с които разполагаме, за да гарантираме единството на валутния съюз, подходящи ли са и правилно ли се използват най-напред по характера на инструментите. Ясно е, че имаме бюджетна дисциплина и конкуренция при разходите и приходите. Това предполага, че трябва да имаме фискална хармонизация, защото в противен случай това би било добър избор. Бюджетната дисциплина предполага фискално сближаване и определенето на задължителни цели в социалната и екологична област, защото когато трябва да се балансира бюджета, но заедно с това да се намалява бедността и екологичната, екологичния отпечатък, това води до други проблеми. Така че имаме нужда от бюджетна, екологична и социална дисциплина. Европейския семестър предполага структурни реформи, които имат за цел да намалят ролята на държавата и да намалят преките и косвени разходи на труда. Ние казваме, че семестъра трябва да се използва по-скоро като инструмент за сътрудничество между държавите членки, за да има сближаване в областта на социалните норми и екологичните норми и това да, не, да бъде движение нагоре, а не надолу. Според нас, шесто пакета и двупакета е необходим инструмент, но в момента той не се прилага както трябва. Благодаря, господин Ламбер. Господин Офлин има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Измененето на условията на економическа координация в Европа е просто друг опит да се спаси една неработеща валута. Структурната реформа, за която толкова се говори, често пъти намалява възнагражденията и работните места. Гърция никога не може да бъде Германия, Италия не е Холандия. Е, Нерон е известен с поведението си, когато е горял Рим. Рим днес не гори, обаче една валута, която не работи, е, поставя под огромно напрежение крехката социална структура в цяла Южна Европа, не само в Италия. Хората са най-големия ресурс, който разполагаме и за това и е, безработицата е най-големият ни бич. Неработещата валута кара хората да губят работата си, прави ги безработни. Все още групите и институциите а, е, безцелно се придържат към една неработеща валута. Говоря истината. Време е тя да бъде казана в интерес на хората преди величавата и дълбоко погрешна идеология на все по-тясната економическа интеграция. Онези, които са грамотни и са им известни фактите, знаят всичко това. Сега е времето да проявите смелост. Има синя карта от господин Ламбер. Приемате ли я? Да, заповядайте. Господин Офлин, бих е, се съгласил с вас и с мнозина други, които твърдят, че сегашното статукво е економически несъстоятелно. Обаче да има единна валута без обща фискална, обща социална, обща екологична политика не дава резултат. Но тук има две възможности на това несъответствие. Или да се върнем назад към е, националните държави, към дезинтеграцията на економически и паричния съюз, нещо, което вие желаете, или да преодолеем проблемите чрез повече интеграция в финансовата и социалната сфера, което ние искаме. Отговор. Да, казвате правилно, че е или едното, или другото, само че не съществуват в националните държави необходимите нива на социална солидарност. Помня германското обединение, когато западногерманците поеха разходите за обединението, само защото се чувстваха германци. Е, германците няма да плащат до безкрайност за хората в Южна Европа, за гърците и другите народи там. Да, солидарността е правилният отговор, само че солидарността трябва да се търси на нивото на държавите. Е, Благодаря ви. Следващият ни оратор – е колегата Капел. Благодаря, госпожо председател. На заседание на Комисията по економически въпроси комисарят каза, че, че за неговото особено значение е изпълнението на, на, на шестопакета и два пакета, заедно с а, пакта за стабилност и растеж. Каза, че много сериозно гледа на нещата, каза, че ще изчака до март месец едната година. И след това вече ще се търси решение е, е, за проблемите на, на, на Франция, Италия и Белгия. Аз не мисля, че това е сериозен подход какъв е смисъла от това да се създават сложни правила, като шестопакета и двупакета, ако те не се спазват? И ако няма санкции за онези страни, които не изпълняват правилата? Какво, защо трябва да се чака до март месец? Френския министр на економиката вече показа, че няма намерение да се, да се съобразява. Ще предвижда повече средства за растеж, приватизация и Минал, миналия уикенд във Франция се проведе обща стачка срещу тези реформи. Няма смисъл от това да се предвиждат идеални мерки за управление на економиката, ако тези мерки не се прилагат. Благодаря. Госпожа, господин Залба. Госпожо председател, дами и господа, днес правим оценка на шесто пакета и два пакета. Мисля, че резултатите са положителни. Ако погледнете положението на страните в еврозоната, са били взети положителни стъпки в, в посока фискална консолидация. Повечето страни започнаха да изпълняват сериозни реформи. Страните, които имат най-амбициозните планове за фискална а, консолидация са страните, които бележат най-висок ръст. Това са страните, в които се създават най-много работни места. Това обаче не е достатъчно, дами и господа. Трябва да продължим. Трябва да бъдем по-строги към страните, които нарушават правилата, тъй като тези нарушения влияят и върху други държави членки, както каза заместник председателят. Този процес трябва да стане по-прозрачен. Той трябва да стане и демократично легитимен, защото Економическият и политическият съюз са необходими. Това предполага гражданите на еврозоната да се почувстват по-близки до Европа. В момента те се чувстват дистанцирани и демократичната легитимност е недостатъчна и това обяснява и отчуждението. Ето защо имаме нужда от демократична легитимност за двупакета и шестопакета. Благодаря. Председателката, благодаря ви. Думата има госпожа Изабел Томас. Благодаря, госпожо председател. През 2009 година економически и паричния съюз бе напълно демаскиран. След този период е, чухме много хубави и смели думи за реформи, но зад тези думи се крие една жестока действителност. Ако погледнем истината в очите, на лице е провал. Економическият избор на е, Европейския съюз, е, бюджетните ограничения дадоха катастрофален резултат там, където бяха приложени правилата. Е, сега все още има безработица. Безработниците са 7 милиона повече, отколкото в началото е, на кризата. Е, с 300 милиарда евро годишно расте, расте задлъжнялостта. Всъщност стига се до още по-големи разлики вследствие на правилата. Е, ликвидността е необходима. Необходимо е да се стимулират е, частните инвестиции, а вие искате да запазите това економическо управление, което пречи на държавите членки да съживят економиката си. И искате да не можем да държим е, главата над водата си. Е, като че ли господин Юнкер е разбрал колко неотложни са проблемите, защото постави инвестициите в центъра на своята програма, е, съчетани, разбира се, с гъвкавост и принос от страна на държавите членки. Но сега трябва да се реформират из основи европейските економически инструменти, да се даде път на инвестициите, да се създадат работни места, да се върви към фискално сближаване. Да, разбира се, че са необходими макроекономически правила и естествено те трябва да се спазват, но стига да са добри и стига да са подходящи за целта. До сега Конвергенцията е водила само до рецесия и дивергенция. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Ван Штор. Благодаря. Госпожо председател, благодаря и на вас, господин комисар. впечатлена съм от това, че направихте преглед на всички пакети, с които разполагаме и, и очертахте всичките успехи, които сме постигнали чрез мерките. Аз, съм си, аз си ги записах. Слушах ви, а, само че листът е празен. Говорихте за успеха на, на 4 години мерки, но не казахте, не цитирахте нито една цифра. изправен сте пред 500 милиона граждани, е, когато говорите пред тази зала, не само депутатите, не няколко стотин депутати. И, и мисля, че е, изказването ви, е, встъпителното ви слово беше много, много, много е, слабо. Каза ви се многократно, че като приемате правила, те трябва да се спазват. И вие трябва да контролирате това някои колеги призоваха за това да се, да се премахнат част от политиките, в това, в това число в данъчната хармонизация. Да много ви моля, кажете какво точно е постигнато. Благодаря. Филип Дебакер. Благодаря ви. В тази дискусия се говори за това, че държавите членки не си изпълняват задължението, говорите за повече гъвкавост и така нататък. А всъщност държавите членки трябва да имат балансирани бюджети. Това е нормата. Те трябва да осигуряват социална защита за бъдещите поколения. Това обаче не е така. Ние имаме нужда от двупакет и шестопакет, за да постигнем това. Трябва да направим всичко възможно, да засилим двупакета и шестопакета и да обосновем демократичната легитимност. Ние трябва да имаме балансирани бюджети и економиките да се реформират, за да станат по-конкурентно способни. От това, което се случи с някои държави членки, е опасно за бъдещето нашите деца и техните деца. Комисията трябва да огледа шестопакета и двопакета и нези страни, които имат балансиран бюджет, да постигнат напредък в областта на растежа и тоста. Госпожа Родригес има думата за една минута. Има. социал. Има нещо, което се нарича двупакет Е, обаче, е, какво представлява той? Това е все едно да лекувате наркоман с наркотици. Не става дума е, да сочите някого, както в Съединените щати са сочени чернокожите. Пактът за стабилност го използвахте в миналото като едно фалшиво лекарство, лекарство менте. И то ни въведе в катастрофа. Вие е, смучете хръв, кръвта на хората. Сега легитимирате нещо, което е абсолютно нелегитимно. И в заключение, погледнете в огледалото. Може би няма да видите отраженията. Е. Благодаря. Моля, не се смущавайте. От монитора. Господин Зани има думата. Ден. Благодаря, госпожо председател. Не смятам, че просто презглеждане на економическото управление ще спомогне за разрешаване на дълбоката криза. Рецесията през последните години и изисква да огледаме европейските регламенти, които задушиха економиката. Шестопакета и двупакета са трагичен резултат от процес, който започна с прилагането на пакта за стабилност и растеж. Стабилността се превърна в крехко равновесие, а от растежа не виждаме и следа през, през коледа ви съветвам да прочетете е, публикация на италиански професор. Той цитира конкретни факти и ще видите, че всички регламенти, прияти един след друг, противоречат на свещените цели на договорите. Растеж и заетост поставени в жертва на бюджета. Нека да се върнем към духа на договорите и да се откажем от всичко това, което ни задушава. Благодаря ви. Господин Синадино за една минута. Благодаря. Първите пет години е, кризата с е, дълга не бе овладяна, защото не, не се предприеха мерки достатъчно рано. От друга страна обаче, стана ясно, че има двойни стандарти в двоен начин в Европейския съюз. Едни страни обвиняват други. И е, всичките тия мерки, шеста шестопакета, всъщност предвиждат един економически затвор. Нещата почиват единствено на цифри и, стати... и статистика за сметка на, на, на хората. Ние няма да пожертваме народа си. Няма защо да страдат гръцкия народ, италианския и така нататък. И няма, няма, няма причина да, да приемат нещо, което банките казват, че трябва да се направи. Ние сме обещали растеж, работни места, борба с безработицата и това, е което трябва да преследваме и да правим. Благодаря. Председателката. Дава думата на следващия оратор. Пани Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Е, Chciałem przede wszystkim na początku powiedzieć, że uważam, że system... Госпожо председател, господин комисар, най-напред искам да кажа, че е, за мен има задължителни елементи в е, паричния съюз. Държавите членки трябва да запазят своята компетентност. Няма обаче а, насрещни действия в фискалната сфера – Кризата настъпи, защото някои държави членки бяха изпаднали в сръх задлъжнялост. И в нито един нормативен текст нямаше мерки за борба с тази свръхзадлъжнялост. Двупакетът и шестопакетът показват, е, че трябва да бъдат адаптирани. Те са прекалено сложни, прекалено тежки за разбиране, е, не само за експертите, но и за обществото. Трябва да се предвидят вариации. Е, например, ние водим безкрайни дискусии за степента на приспособяване и коригиране на тези системи. Те трябва да бъдат упростени, за да станат разбираеми и за обикновените хора. Второ, системата е твърде политизирана. Прекалено голяма е политическата и тежест. Не става дума само за политическите процедури, свързани с прекомерния бюджетен дефицит. Също така политически обременени са сроковете във връзка с някои от плащанията. Ако съществуват юридически норми, те не трябва да се разискват в политически дискусии. Освен това, има нещо, което се нарича на английски ownership. Не може е, Брюксел да налага фискалната дисциплина. Фискалната дисциплина трябва да бъде част от националното законодателство, т.е. тя трябва да е собствена на държавите членки. И тогава политиката ще се изпълнява чрез прилагане на националното законодателство. Благодаря, господин Росати. Колеги, Днес имаме проблем с изписването на листите, на списъците за изказване. Сега госпожа Тоя. Искам да помоля служителите на групите да ни помогнат да внесем корекции в списъците на ораторите. Госпожа Тоя, господин Вандален и след това господин Торвалдс, това са следващите трима оратори. Госпожа Тоя. Сеньор комисарио. Господин комисар, ако разпоредбите на двупакета и шестопакета са приети за ограничаване на кризата, а ситуацията е толкова отрицателна, се питам какво ще трябва за да разберем, че нещата не вървят. Ние не сме против правилата. Ние искаме да се прилагат правила, които ще ни спомогнат да постигнем целите. Искаме интелигентна гъвкавост с добри инвестиции, инвестиции така, че да се увеличи БВП Гъвкавостта не противоречи на убедителността и доверието. Всъщност се прилага една упорита твърдост, която пречи. Ако се прилагат само счетоводни правила, ми нека тогава да ни управляват компютрите. 40% от е, италианците, които гласуваха на последните избори, искат гъвкавост за да могат да се изпълняват е, проекти в рамките на стратегията 2020. Стига с тази маниакална философия, която спъва растежа и да се сложи край на нападките срещу Италия. Все се пита какво прави Италия. Ами Италия прави реформи, спазва правилата, но има нужда от интелигентна економическа политика, която да ни помага да постигнем целите. Ние искаме разумна политика, без да изключваме спазването на правилата.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 политиките, заложени в шестопакета и двупакета, се появяват в един много политически деликатен момент. В, насред економическа криза сме. Франция, Италия и Белгия не са си подредили къщата. И, и прилагането на правилата се отлага по, по политически е, причини. Това означава, че, че доверието в Европейския съюз изобщо страда от това. После говорихме и за паричния а, съюз. Колегата спомена и, и пред предварителни избори и различни, различни решения на, на, на проблема в еврозоната. Колегата каза, че Гърция е по-добре да напусне еврозоната, да въведе собствената си валута и така да се надява по-лесно да, да изплати е, дълговете си. Невъзможно ще за, е, такива страни да използват от кризата с времето на еврото. Трябва да се борим с огромна безработица и еврозоната трябва да инвестира все повече и повече. Повече отколкото може в момента да инвестира. Благодаря, господин Вандален. Господин Торвалдс има думата за една минута. Заповядайте. Благодаря ви. Целта на двупакета и шесто пакета бе стабилизиране на нашето економическо и финансово положение. По очевидни причини. Страните, в Европа. В продължение на 30 години след Втората световна война се бяха простирали извън средствата си. Имаше надежда, че тези щастливи дни ще се върнат, но това не стана и така страните поеха непоносима задлъжнялост. Същевременно технологичното развитие и глобализацията са такива процеси, че в исторически извънредно кратки срокове банковият и финансовите сектори са умяха да вземат връх по начин, който никой не е могъл да очаква при съставянето на римския договор. Сега трябва да видим какво да правим на този фон. Благодаря, господин Торвалц. Господин Катругалос, след това господин Мах, а след него и господин Гулниш. Господин комисарият призна за някои слабости в шесто пакета. Да, можем да кажем, че пакетът е бил завзет от групи без демократична легитимност, като Еврогрупата. Всички тези аспекти са важни, тъй като говорят за наличието на система, която подкопава суверенитета на държави членки, без да, да дава някаква, някаква демократична легитимност. Вместо да се признае, че бюджетните ограничения водят до негативни резултати, се налагат допълнителни ограничения, които ще влушат стагнацията и ще и ще се затвърди разделението между страни кредитори и длъжници. Хората са тези, които трябва да сложат край на тази спирала надолу и да възстановят европейския социален модел. През, на предстоящите избори може да се окаже, че гърците ще са първите, които ще направят това. Благодаря господин Катрогало, следващият оратор е господин Мах, след това господин Гонеш и след това господин Столян. Господин Мах. Благодаря, господин председател. Драги колеги, комисията казва, че вече разполагаме с по-съвършени правила, само че проблема е единствено в това, че никой не се, не се е, съобразява. Вижте Франция, например, какво става. Дълга е близо 40% а, от БВП. И, а, а който пък прилага правилата е изправен пред риска от е, нулев економически растеж и висока безработица. Едно погрешно политическо решение, еврото, доведе до друго грешно политическо решение, строги фискални правила, които са неприложими. Затова призовавам комисията да, да разработи да, да предвиди изменение на договора, така че да има механизъм за излизане от еврозоната. Има хора в Гърция, в Италия, които сигурно искат да напуснат, а пък Чехия иска да влезе в еврозоната. Така че трябва да се предвидят такива възможности. Госпожа Берес иска да ви зададе въпроса с карта. Приемате ли? Драги Драги колега, не виждате ли трудността, идваща от факта, че някои правила са проциклични и за това трябва на затруднените държави да се позволи да се приспособят? Това е в интерес на всички, не мислите ли, включително и на тези, които имат излишъци? И какво мислите за изказването на господин Драги, който а, а, би желал да се извърши глобална мобилизация в рамките на еврозоната? pokud centrální banka říká že chce stimulovat. ако Европейската централна банка иска да стимулира економиката, това ще стане чрез злоупотреба със собствения си монопол. С паричната политика това ще доведе до инфлация и ще, ще бъде за сметка на всички всъщност трябва да се даде възможност, да се даде възможност на, на страните, за които не е подходящо еврото, да напуснат еврозоната. Благодаря, господин Мах. Драги колеги, е, Съжалявам, имаме проблеми с списъка. Имената, които се изписват на екрана. Следващия оратор е господин Голниш, след това господин Столоян. Благодаря, господин председател. Господин Домбровски, бих искал да видя до вас комисария Московиси, защото той беше министър на економиката във Франция и много допринесе за преодоляване е, на е, дефицитите. Обаче е, ми казват, че той е в музея на Акропола в Атина. Трябва, като се върне тук, да направи сравнение между цивилизацията в Атина на времето и деградацията на днешната цивилизация тук. Двупакетът и шесто пакетът са ограничаващи инструменти, които поставят държавите членки под настойничеството, под опеката на комисията. Мнозина говориха за провала на тези системи, които трябва да бъдат реформирани. Във всички случаи обаче, Държавите членки е, ще запазят онези правила, които са имали неблагоразумието да ратифицират договора за стабилност и за економическо управление. Господин Юнкер смята, че всичко това може да се прилага гъвкавост, но той се стреми да успокои протестите в парламента и още по-големите протести на европейските народи. Защото ние знаем резултатите. Всеобща социална деградация, спиране на производителността. Колегата Ламберц би искал да има координация нагоре. Не е имало координация нагоре, ако от всякъде Европа бива конкурирана. Е Благодаря, колега Голниш. Следващият ни оратор е господин Столоян, след това е, колегата Фернандес и колегата Сули. E Благодаря. В Европейския съюз имаме система на економическо управление, която функционира. В момента не е проблемът да се промени тази система, а проблемите при изпълнението на тази система – Европейс... Е, националните парламенти на някои държави членки не участват в този процес, за да се, дефини... да се определи националната програма, програмата за сближаване или програмата за стабилност е, са прехвърлени на Европейската комисия. Второ, въпреки че някои държави членки са съгласни с препоръките за бюджетната политика, държавите не предприемат необходимите мерки за да реализират тези препоръки. В и накрая има публични декларации за недостатъчна гъвкавост в, шест, в 6 пакета и 2 пакета. Аз лично смятам, че не системата на економическото управление създава проблеми. Истинските проблеми са свързани с загубата на конкурентоспособност в някои държави членки и липсата на твърдост на, а, при изпълнението на политика, насочена към повишаване на конкурентоспособност посредством инвестиции и прилагането на нужните технологии. Благодаря. Благодаря, господин Столоян. Приемате ли въпрос от господин Зани? Заповядайте. Искам да попитам колегата дали наистина смята, че системата за економическо управление функционира. През 2013 година само 4 държави членки спазиха критериите на пакта за стабилност и растеж. Аз мисля, че вместо да се говори убедено, е добре от време на време да се, спа, да се справим и с статистическите данни когато имаш висок дълг и, имаш, и, и нямаш конкурентно способност, имаш само един избор. И това е преструктуриране за тази цел и има нужда от солидарност, така че партньорите да ти помогнат да извършиш реформата и всичко това, което е необходимо в съответната страна. Председателят, благодаря господин Столоян. Следващият оратор е господин Фернандо, след това господин Сулик, след това господин Глога. Благодаря, господин председател. Финансовата криза от пролета на 2010 година много ясно очерта економическите проблеми на Европа. Трябва по-добро економическо управление и за това се предвидиха шестопакета пакета и два пакета, които разискваме днес. Но чак през 2012 година Европейския съюз осъзна, че економическите проблеми са много по-сериозни и това доведе до продължението за банков съюз. Само, че ние сме едва в началото на този път. Трябва ни стабилен финансов и фискален съюз, Правилата обаче, които се предвиждат, са, са насочени към отделните страни. Няма как, няма как да, да постигнем интеграция трябва въздействието на фискалната политика да се разпредели в Европейския съюз, а не да бъде насочено към, към отделните държави членки. Трябва обединяващ подход да предприемем. А чрез пакта за стабилност и растеж Системата трябва да, се, да стане по-гъвкава и е, Няма как да кажем, че, че е, за сега нещата са резултатни, политиките са резултатни. Трябва ни общо европейски подход. Господин Сулик, една минута има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожи и господа. Шесто пакетът е в сила цели 3 години от декември месец 2011 година. Е, целта му бе е, да допълни и подкрепи пакта за стабилност и растеж. Да видим какви са резултатите. За тригодишното съществуване на шесто пакета дългът е нараснал от 110 на 135% от БВП. В Испания е увеличението е особено голямо. Някои държави членки просто не се отнасят сериозно към шесто пакета. Да вземем Франция като пример. През 2010 година Франция заяви, че през 2012 ще е спазила изискването за 3% дефицит, а през 2012 заяви тази цел ще я постигнем през 2015 година. Сега през 2015 ще кажат французите, ще се справим през 2017. Няма санкции за тях. А финансовият министр на Франция твърди, че комисията няма право да отхвърля е, френския бюджет, тъй като суверенен да го приеме е френският парламент. А предшественика на сегашния министър е господин Московиси, който в момента е комисар и надзирава този финансов министър. Това е шега. Благодаря. Колега Хикмарк. Сега господин Глога, след това господин Силикиот и си господин Хъкмар. В момента комисията по вътрешен пазар работи по доклад за по-добра интеграция на вътрешния пазар в европейския семестър. Аз мисля, че вътрешния пазар е ключ за постигане на растеж. Ние като че ли спускаме това изпредвид. Държавите членки не изпълняват много добри директиви и препоръки. Ето тук се проваляме. Също така, годишния доклад за интеграцията на единния пазар не беше предоставен от комисията. Къде е? Европейският парламент би искал да предложи редица аналитични инструменти, барометри. Ние трябва да измерваме своите резултати. Всички трябва да знаят какво постигаме. Методологията за измерване на намаляване на административната тежест – Проваляме се тук. Има твърде много бюрокрация, но нека да измерим, за да видим какво трябва да се направи. Освен това искам да подчертая значението на европейския семестър и неговото спазване. В противен случай няма смисъл да работим по стълба вътрешен пазар. Председателят прекъсва господин Силикиотис, след това колегата Хокмарк. Уважаеми колеги, оценката на комисията няма как да е сериозна оценка. Това е политически мотивирана оценка. Това е единствения начин да се стигне до извода, че, че е, е, такива неолиберални политики са довели до някакъв успех. Хич е, не ги притеснява факта, че през последните 7 е, години европейската економика е в състояние на стагнация. Също се твърди, че дефицита спада, е, но не се казва и дума за социалните жертви. Високата безработица, бедността сред младежите и, и различията между център и периферията на Европа. Нищо от това не се засяга. Левицата не, не, не, не, не приема това, комисията да определя економическите политики на държавите членки. Няма демократична легитимност за това, а комисията. Благодаря. Господин Хьокмарк има думата. Заповядайте. Благодаря на комисаря за чудесното встъпление. Аз искам да повдигна два въпроса. Първо, пътят към подкопаната социална сигурност, повише, повишаването на безработицата, намалената конкурентоспособност минава през харчене на пари, които нямаш. Ако дефицитът беше решението, ако дефицитът можеше да стимулира економическия растеж, ние нямаше да да сме в тази криза, която преживявам. Неконсолидираната бюджетна политика създаде проблемите. Проблемите бяха създадени от схващането, че економическите проблеми могат да бъдат решени, като се увеличава дефицитът и бюджетната тежест. Ето това се случи. Второ, прегледът на пакта за стабилност – може би е полезно начинание. Още по-полезно е обаче да се направи истински преглед. Т.е. когато комисията предприема мерки срещу страни, които не спазват правилата. Убедителността и доверието означава в това да се държиш така, че да ти вярват. В Европейския съюз Европейски съюз трябва да направи така, че в, да му вярват също въжи и за пакта за стабилност и за пакта за и шесто пакетът. Ако допуснем големите държави членки да се измъкнат от своите ангажименти и от правилата, всички ние ще загубим от към доверие. Няма да решим проблемите, ще създадем допълнителни проблеми Нека да бъдем убедителни, за да ни вярват и да спазваме правилата. Председателят, благодаря. Ще приемете ли въпросът от госпожа Матиаш? Господин Хьокмарк. Да, заповядайте, госпожо Матиаш. Благодаря, господин Хокмарк. Разбирам, че вие сте привърженик на правилата и казвате, че трябва да се намали дългът и дефицита. Дефицитите обаче не водят непременно до съкръщаване на социалната държава. Как смятате, че дългът може да се съкрати? Защо Дългът в крайна сметка води до растеж. Как ще намалите дълга без да го преструктурирате. Не вярвам, че можете. Господин Хокмарк, трябва да кажа, че заплахата за социалната държава идва от политиките, които вие защитавате. Това е вярата, че могат да се харчат пари, с които не разполагаме това, тази, този подход води до драконовските мерки, които се приложиха в някои държави членки. Е, тази политика доведе до липса на инвестиции в индустрията, предприятията. Погледнете истината в очите, огледайте се и вижте къде се справихме, къде се провалихме. И може в целия Европейски съюз да направим така, че да ни вярват. Ще разреша още една синя карта ще допусна две карти, но само колеги, които до сега не са се изказвали. Господин Мано. Моно Оси. Einen Moment. Ich möchte das gerecht machen. Извинявайте, искам да бъда справедлив. Господин Моно вече се е изказал. И е така, Господин Голниш, вие бяхте пръв. А, извинявайте много. Госпожо Берес, аз се изказах пределно ясно. Разрешавам два въпроса. Ако има повече от два въпроса, ще приложа политиката на даване на думата на онези, които до сега не са се изказали. Давам думата на господин Голниш, тъй като пръв изяви желание. Заповядайте, господин Голниш. Благодаря, господин председател. Господин Хокмарк, вие стигматизирате бюджетният дефицит – в, мога да призная вашата правода, правота в известен смисъл, но не смятате ли, че дефицитът е последица от нещо сериозно, а именно дефицитът по търговското салдо? А това е резултат от факта, че пазарите са отворени към страни, които не практикуват. И тук председателят прекъсва господин Голниш. Господин Хокмарк, имате думата. Господин председател, но господин Голниш ще кажа, огледайте се. Там, където има свободна търговия, има благодействие. Там, където има протекционизъм от вашия тип, няма проспери... просперитет. Никъде не може да се изгради отвореност и просперитет без отвореност. Там, където има благодействие в Европейския съюз, има свободна търговия. Не ви казвам да се присъедините към тези сили. Председателят прекъсва. Благодаря ви, господин Хокмарк. Опитвам се да бъда максимално справедлив, за да и, и така, че да има 30 секунди за въпрос, 30 секунди за отговор. След това господин Танк, след това колегата Калве Шамбон и колегата Ярик. Благодаря, господин председател. Трябва да се изкажа на холандски, нали така? Лошо е времето, веят ветрове, има мълни и грамотевици. Представете ли си в едно такова време да кацне самолет? Такова е времето в европейската економика. Тя не е в добро състояние. Към нея няма никакво доверие. Комисията е извършила оценка на бюджетните правила за двупакета и шесто пакета горе-долу на автопилот, без да взема предвид лошото време. А бюджетните правила трябва да бъдат прилагани в такива неблагоприятни условия. В бюджетната рамка има е, структури, структурни недоразумения. За съжаление, те трябва да се прилагат на а, е, практика. Това все едно е да летите без а, е, да работи уредът, който отчита височината. Знае, че Комисията и Организацията за економическо сътрудничество и развитие имат различна а, оценка за структурните недостизи недостатъци и за това как те могат да бъдат преодолени. Това е катастрофата в сегашното положение. Европейската економика няма да кацне меко. Благодаря, господин Танк. Да, вярно е, че тук трябва да се прилага автопилот, доколкото все още има проблеми. Господин Калве е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Господин комисар, ще продължа да говоря на испански. Иска ми се да се изкажа с оглед доверието към Европа и европейския проект. Ние за това сме избрани тук, за да има такова доверие. Шесто пакетът и двупакетът трябва да се ползват с доверие. Трябва да признаем обаче, че те са е, характерни с някои недостатъци, което е причина за голямата разлика в изпълнението на правилата в отделните страни. Няма и достатъчен надзор. Е, настоява се на структурните реформи, обаче те се изразиха преди всичко в урязване на разходи. Господин комисар, трябва да говорим за повече Европа в различни направления, включително енергийния пазар. Е, трябва да разширяваме и да е, благоприятстваме и пазара на капитали. Няма да постигнем солидарност, ако не поставим въпроса за това как Европа контролира тези процеси. Благодаря, господин Калве Шамбон. Не виждам господин Лейерик. Може би това се дължи на проблемите, които имаме с списъка на ораторите. Е, той няма да изгуби времето си за изказване. Господин Нидермайер. Благодаря. Първо трябва да кажа, че много се радвам, че обсъждаме тази тема. Обсъждаме правилата от преди няколко години. И мисля, че благодарение на тях е, има все по-голяма вероятност е, да се усъвършенстват економическите политики в отделните страни. Това са политиките, които имат за цел да сложат край на, на кризата с а, е, дълговете и нека, нека да напомня на, на колегите от Великобритания, че дълговата криза а, избухна не само в еврозоната, но и в страни извън нея. Много колеги казаха, че, че са провал правилата и аз съм очуден от това, защото провала всъщност се корени в политиките преди кризата. Онези политики, които генерираха по-големи дефицити, които увеличаваха обществените плащания и, и, и създаваха среда на, на търпимост към лошата економическа и финансова политика. какво следва сега да се върши? Не мисля, че трябва да се е, променя една рамка, която има, има краткосрочни цели. Трябва обаче трябва също да, да не бива да си позволяваме да подкопаваме доверието в политиката си. Не, не забравяйте, че всяко най-малко увеличение на, на лихвения процент може да доведе е, съответно и до увеличаване на, на а, нивото на задлъжнявост. В крайна сметка, както казаха много колеги, трябва да се постигне структур, трябва да се преборим с структурните дисбаланси. Благодаря. Благодаря господин Нидермайер, господин Сант, минута и половина. Благодаря. пакета и шестопакета имат за цел да се гарантира спазването на правилата. Това е премерен подход за оценка на резултатите, но няма централизирана функция в проекта Еврозона. Гаранциите, които получаваме, трябва да са ясни. В момента политическите фактори взимат връх политическият капитал може да бъде прахосан. Позитивната структура на индикаторите, които бяха разработени, като че ли прикриват истинската същност и не, не става ясно какви, къде точно са проблемите. Необходимо е да има повече прозрачност и преминаваме към федерална структура, което не е лесно. Шестопакетът, двупакетът се прилагат и трябва да се а, зададе ясен въпрос дали механизмите са пригодени към всички а, и способстват ли за растеж на целия Европейски съюз? Не е възможно да се даде ясен отговор. Методът е разработен възоснова на метода проба и грешка в резултат на политически а, договорки. Господин Кирцов се следващият оратор. Благодаря, господин председател. Има една опасност да объркаме формата и съдържанието. Критикуваме двупакета и шестопакета и се опитваме опитваме е, да щупим термометъра, без да видим всъщност от какво е предизвикана треската. Като цяло ми се струва, всичко върви добре. Имаме конкретни успехи. От меморандума излезе Ирландия, Португалия също регистрира успехи, Естония и Латвия доста добре се справят. И е, се стремят към еврото. Е, Кипър е, се справя добре, Гърция, моята собствена страна, има проблеми. Сега за нейните проблеми. Е, десетки години съм бил журналист и редактор и съм добре запознат с проблемите. Още преди двупакета и шесто пакета и преди механизмите за стабилност. И горе-долу положението беше същото. Давахме големи пенсии, И имахме много скъпо струваща държава на благоденствието, която не можеше да се финансира от частни постъпления. Искам да кажа на скептиците, на еврото, които твърдят, че е, имаме проблеми в резултат на еврото, че в миналото пенсиите в Гърция са били 100 или 120% от последното трудово възнаграждение, докато в Великобритания размерът на пенсиите е бил 35 до 40% от последното трудово възнаграждение. Така че проблемите съществуваха и преди еврото. Еврото улесни преструктурирането на нашия дълг. Подобно на Ирландия можеше да се стигне до намаляване на разходите по кредитирането. Обаче с мерките на господин Драги еврото отслабва и това задълбочава проблемите на страни като Гърция. Благодаря. Господин Кирцус, ще приемете ли въпрос от колегата Мали. Вали, пите. Колегата Вали. Колегата Вали, заповядайте. Благодаря и имам прост въпрос. Ако смятате, че еврото е устойчива валута, валу... устойчиви ли са и лихвените проценти? които в момента се прилагат. Имам предвид лихвените проценти върху държавните облигации. На места между тези лихвени проценти има огромна разлика. Бих желал нашият лихвен процент да наподобява този в Ирландия. 10 годишните облигации да имат лихва с, с проценти и половина. Но нека сравним положението в Португалия, където сега а, облигациите на приносител носят 2% лихва. А, такова е положението и при нас, а, именно защото пазарите не бяха сигурни, че усилията ни ще доведат до положителен резултат. Благодаря, господин Кирцус. Ще приемете ли втори въпрос? Herr Kollege, ich habe mit Erstaunen vernommen, dass Sie gesagt haben, der Euro hätte Griechenland. Е, бях поразен да чуя, че еврото е позволило и помогнало на Гърция да преструктурира дълга си. Добрата воля на кредиторите беше тази, която позволи на Гърция да преструктурира дълга си. Те отписаха стотици милиарди е, евро гръцки дълг. Това помогна на Гърция, не валутата. Отговор е, гръцкият дълг е публичен, той не е генериран в частния сектор. Затова имаме политическо и морално задължение да го платим. Ще платим в срок. Обсъждаме преструктурирането е, то да бъде продължено от 30 на 50 години при две фундаментални условия, за да ни се помогне да изплатим дълга си. Първо, е, стабилизиране на финансите и второ, структурни промени. Таките страни ще спечелят, Гърция ще бъде модернизирана, а и кредиторите и ще си получат средствата. Благодаря ви. Благодаря, господин Кирцус. Ти Бурсани, минута и половина. Благодаря. Господин председател, Докато слушах дебатите, е, си мислих, че ние, евродепутатите и представителите на комисията, ако вземем, че се съберем и отидем в някоя кафене и попитаме хората там дали знаят какво е двупакета или шестопакета. Не знам, не знам какъв отговор ще получим сега. Дебатите разясниха в голяма част какво представляват а, двата пакета, законодателни пакета, защото те изиграха много важна роля в борбата с кризата. Имам въпрос към комисията. Вие какво предвиждате за подобряване на социалния диалог? Струва ми се, че шестопакета и два пакета са проблемни именно защото не са не се срещат с разбиране, е, не, не са достатъчно наясно хората с, е, с тези концепции. Благодаря, госпожа Хюбнер, две минути. Благодаря, господин заместник председател Добровски. Си искам да подчертая три въпроса. Първо, смятам, че самия характер на економическото управление ни принуждава да погледнем извън тесните рамки на двупакета и шестопакета и да обърнем внимание на банковия съюз. Това не е част от економическото управление, но може да даде повече възможност на економически и валутния съюз. И в рамките на економическото управление има редица области, в които можем да постигнем подобрение. Второ, правилата и процедурите. Колегата Нидермайер спомена този въпрос. Аз мисля, че рамката на економическото управление предвиди множество правила, но техният успех зависи от избора на правилна политика. Знаем, че гражданите гледат на резултатите от економическото управление. Те не правят разлика между различните политики, които се избират на национално а, ниво. Така че това може да създаде съмнение за жизнеспособността на системата и демократичния й характер когато спазваме правилата, трябва да приемаме политика съобразена с условията и заедно с това да запълним а, празнината на легитимността. Следващия въпрос е свързан с растежа. Всяко економ... економическо управление трябва да бъде ориентирано към растежа. Тук в картината влизат економическите реформи договорните решения, предложени от четиримата председатели преди няколко години, изчезнаха от радара. Заключенията на Еврогрупата от декември като че ли отварят отново този въпрос и аз се надявам, че ще имаме стимул за структурни реформи. Надявам се, че комисията ще върви в тази посока и ще изиграе важна роля в тази посока. Благодаря.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 Благодаря, господин председател. Господин комисар, когато искаме да оценяваме и да ревизираме правилата за макроекономическите резултати, трябва аспектите на оценката да са достатъчно широки. За 6 пакета и 2 пакета за с каква оценка разполагаме? С техническа оценка на комисията, която е значително е, оскъдна. Нищо няма за оценката на бедността, на социалните права, а всъщност за огромната част от европейците оценката на двупакета и шесто пакета се свежда до бюджетните ограничения. Расте бедността, поставят се под съмнение фундаментални права, като достъп до здравеопазване и университет. Всъщност, социално несправедливи са тези актове. Европа трябва това да преодолее и да се превърне отново в фар на надеждите. За това се нуждаем от социален пакт, който се нуждае от публични инвестиции е, за да е, могат е, да се преодолеят недостатъчните частни инвестиции. Това се показва от последните цифри на Централната банка. Основните печалби са за големите инвеститори борбата с екологичната промяна е друго направление, което трябва да получи повече внимание. Економическият провал лишава от доверие нашата економическа стратегия. Трябва бързо да се промени посоката и да се инвестира в социална справедливост. Благодаря. Благодаря, колега Бае. Господин Бае, бихте ли позволили да ви се зададе въпрос? Господин Мано. Господин Бае, драги колеги, напълно съм съгласен с декларациите ви, но е, вашата партия във Франция и вашия президент какво са направили и какво възнамеряват да направят за прилагането на тези фамозни правила? Драги колега, благодаря за въпроса ви. Но когато вземете думата за съжаление, вие винаги критикувате френските социалисти. Аз съм а, белгийски социалист а, и а, не мога да отговарям за това, което се прави в а, други страни. А, според виждането, че щом като човек веднъж е станал социалист, той е винаги виновен. Е, Благодаря. Е, да, не всички, които говорят френски язик, са французи. Сега госпожа Коми. Е, Каро... Благодаря, господин председател, господин комисар. Смятам, че този дебат е сред най-важните, които водим като евродепутати. И като евродепутати ние сме избрани пряко от гражданите, за да променим нещата. Ние не сме тук, за да критикуваме без предложение. Ние имаме ясни цели, противен случай няма да изпълни мандата, който ни е даден от гражданите. На 25 ноември Светия Отец каза нещо много ясно. То се споделя от 99,9% от депутатите. Ев, повече Европа, по-равноправна Европа. Това послание се споделя с декларации от всички групи с двама души против. Това означава, че економически растеж трябва да върви ръка за ръка с стабилността. В един момент без стабилността не можем да имаме растеж. И ако за растежа трябва да трупаме повече дълга, само, и аз като италянка мога да разбера вашата озадаченост за е, инвестиции, защо да не го направим. Аз съм убедена, че инвестициите са стъпка към е, добър растеж и създаване на работни места. Проекта на господин Юнкер за фискално сближаване в Италия биха се... Не, не знам дали могат да се решат много от проблемите. Много често хората гледат навън, а не в своя дом. Нека да си да сложим в ред своя дом. Не, да не даваме на кметовете да харчат пари повече, отколкото имат. А и в безработица има и в Германия, и в и в Великобритания, и в Германия. Председателят прекъсва ораторката господин Мавриде за минута и половина. Благодаря. Аз също искам да се обърна към комисията, както и колегите, които се изказаха преди мен. Първо имаме обща идея за това как да създаде един общ европейски дом. Това означава стандарта на живот да започне да се сближава в Европа. И говоря за всички европейци от единия край на континента до другия. Давам си сметка, че дълговете на една държава членка не трябва да се изплащат от друга. Но, но, но нещата не са толкова прости. Не, не става въпрос за игра. заедно, колективно вземаме решения за, за това какви правила да следваме. И друго нещо искам да, да кажа. Разочарован съм не от тези, които са евроскептици, но от тези, които твърдят, че, че споделяме една и съща визия за Европа, но в същото време а, изключват част от гражданите, независимо дали е, става въпрос за юга или за севера. Та, да, имаме, имаме препоръки за отделни страни, но няма как да имаме решения за отделни страни. страни. Нека да ви дам конкретен пример. Разполагаме с банков съюз, но не разполагаме с единна схема за гарантиране на депозитите. Благодаря ви. Благодаря. Господин Мавридес, господин Фернандес има думата за две минути сега. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожи и господа, колеги. Координацията и синхронизирането, както и максималната прозрачност, са от основно значение за управлението в Европейския съюз. Но не по-малко необходима е превенцията. Както казва старата поговорка, по-добре да се пазите, отколкото да се лекувате. За нас португалците е, тази поговорка има собствено измерение. Тройка не благодаря. Двупак кетът и шесто пакетът е, позволиха на европейските институции да се намесят, е, но трябваше да има превенция преди още да настъпят проблемите. Това ще допринесе за солидарността, е, да не се трупат дългове е, и да се управлява устойчиво економиката. Това е особено важно, е, когато бъдещите поколения плащат за нашите грешки. Нуждаем се от интелигентно и гъвкаво тълкуване на правилата на 6 пакета и 2 пакета. Това означава защита на работните места и растежа, без е, да се нарушават нашите ангажименти. Извън това, економическото и социално сближаване и териториалното сближаване са обезпокоително изостанали. Едно интелигентно тълкуване на двупакетът и на шесто пакет трябва да вземат предвид. И това сближаване. Благодаря, господин Фернандес. Сега а, е, колегата Данти. Президенте, колеги! Благодаря. Господин председател, господин заместник председател на комисията, драги колеги, очевидно е, че економическото управление в Европейския съюз има нужда от реформа, като се има предвид промяната в общата структура през последните няколко месеца. В момента, е, в момента е, спираме растежа на местата, където той е, беше започнал да съществува. Това, което предприе комисията на Юнкер е една първа стъпка, но не е достатъчна. Трябва, трябва повече действия да се предприемат през едните месеци. На този етап от кризата, мисля, че трябва да се замислим за това какви са техническите средства, които, които да оползотворим, за да осигурим економическо управление. Толкова много усилия са положени до сега. Нека да не ги пропиляваме, да не ги пропиляваме и да не се поддаваме на, на провокациите на популистите като погледнем заключенията на съвета от юни месец, става ясно, че ни трябва стратегически избор и стратегически решения. Трябват ни структурни програми, към които да се придържат държавите членки на базата на, на график, който да се следва строго. От една страна имаме плана на е, Юнкер, от друга страна насърчаваме държавите членки е, да подхождат интелигентно към разходите си. Не може, не може толкова е, неясно да, да са формулирани нещата. Благодаря. Благодаря, госпожа Пълнова. Благодаря, господин председател, господин комисар. прецедентен натиск за укрепване на економическото управление и преодоляване на възникналата несигурност. Изготвеният от Европейската комисия преглед показва, че новите правила за координация и економическите и бюджетните политики са постигнали положителни резултати по отношение на намаляването на нивата на бюджетните дефицити. Макар някои от новите инструменти, като автоматичният механизъм за санкции, да не са прилагани на практика, тяхното възпиращо действие създава силен стимул за придържане към стабилна бюджетна политика. от изключително значение е да имаме надеждна и функционираща система която да гарантира че повтарянето на старите грешки със смекчаването на правилата ще бъде избегнато единствено последователното им прилагане ще накара държавите членки да провеждат необходимите структурни реформи и ориентираната към стабилност фискална политика които подобряват конкурентоспособността и благоприятстват създаването на работни места. необходимо е също така да се подобрят стимулите за прилагане на специфичните за всяка държава препоръки които досега не отчитат достатъчно на национално ниво. новата рамка дава възможност за достатъчно гъвкавост по отношение на извънредните обстоятелства и евентуалното изменение единствено биха подкопали доверието в нейната надеждност. към установяването на такива обстоятелства трябва да се прилагат еднакви стандарти за да се гарантира че малките държави отговарят на същите критерии като големите държави членки. апелирам към европейската комисия да гарантира спазването на тези правила като обективно отчита политическия ангажимент на държавите членки за провеждането на реформи и постигнатите от тях резултати. благодаря ви. Благодаря на колега Паунова. Госпожа Гил за минута и половина. Uh, Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към апела на колегите, че наистина трябва да преразгледаме правилата на управление в Европейския съюз. Съобщението на комисията е малка стъпка, но ние трябва да отидем и по-нататък. Като поредно доказателство Управлението, економическото управление се нуждае от преразглеждане. 25 милиона безработни, економическа стагнация, демократични дефицити, всичко това повече вреди, отколкото да помага. Необходимо е да поддържаме дефицита под 3%, но трябва да отчитаме причините. Аз мисля, че а, трябва да се отчитат социалните елементи. Основните въпроси са какво правят държавите членки, за да се борят с бедността, младежката безработица, как подобряват възможностите за обучение. Тези критерии би трябвало да получат същото тегло при анализа. Предвид връзката на наши, между нашите економики, отчитам необходимостта на ефективно управление на нашите економики и малките инвестиции също така би трябвало да бъдат преразглеждани. Реформата на а, пакета от 6 от 2 мерки е, е изключително важна. Това трябва да бъде проект, в който хората ще вярват. Не трябва комисията да действа като счетоводител, да разглежда а, проблемите. Госпожа а, Тонг има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, съгласна съм с констатацията на Европейската комисия, с констатацията на всички унези, според които през изминалите години економическото управление попадна в задънена улица. И двата пакета от законодателни мерки са възможност за излизане от това положение – А в момента трудно можем да преценим дали двата пакета се увенчаха с успех или не. Можем да кажем, че трябва спешно да се упражни по-строг бюджетен контрол. Правителствата на държавите членки много често действат и рационално, Добре е, че във връзка с макроекономическото равновесие бяха разширени възможностите за контрол. Добре е, че се отчита и социалното измерение. Комисията заявява, че е извършила 42 задълбочени проверки, резултат от което е установила нередности в 5 случая, но не е предприела действия. Това поражда въпрос, а именно достатъчни ли са ангажиментите на отделните правителства? Възможно ли е комисията прекомерно да им се доверява? Вероятно тя не прави достатъчно задълбочена проверка на мерките, с които се ангажират националните правителства. Що се отнася до моята страна, Словения, Поглеждайки таблицата в приложението, установявам, че комисията е повярвала на обещанията на нашето правителство. Комисията би трябвало да отдели по-голямо внимание на проверката по същество на отделните мерки. Много важно е също така Председателят прекъсва ораторката. За минута и половина колегата Лудвиксон. Е е е Благодаря. Наистина, трябва много внимателно да анализираме тези шестопакети, двупакети и прочие. Важно е тези пакети да бъдат оценявани след влизането им в действие, особено когато ще се използват във времена на криза. Хубаво е човек да има правила, хубаво е обаче след това да проверява тяхното изпълнение. Как се развива положението? Има ли нужда правилата да бъдат пригодени към новата действителност? Разбира се, всяко нещо може да бъде подобрено след прилагането му на практика. За съжаление, не е предвиден такъв механизъм, а следователно и следователно ако липсва такова, прилагането на правилата ще остане едно тесногръдо идеологическо упражнение. Трябва да следваме правила, трябва да разписваме нови такива, но те трябва да бъдат ползваеми и наистина да имат реален резултат. Повече инвестиции, повече работни места. Не би трябвало регламента да бъде проблем сам по себе си, а и прилагането му на практика пак още по-малко. Благодаря на господин Лудвиксон. Преминаваме към спонтанните изказвания. Получих двойно повече заявки за изказване от времето, с което разполагаме. За това трябва да посъкратя списъка. Колегата Богович. Е, Благодаря. Е Благодаря, господин председател. Економическият и бюджетен съюз е много важен, както за по-малките, така и за по-големите държави. Еврото е един от основните двигатели на економиката, най-вече в малки държави, които залагат на износа, като например Словения. Според мен правилата трябва да въжат както за големите, така и за малките държави членки. Като се имат предвид променените обстоятелства, в резултат от економическата криза, се радвам, че господин Юнкер предложи пакет с инвестиции, насочен към разкриването на работни места. Пакет, който ще стимулира както растежа, така и бюджетната стабилност. Радвам се, че в рамките на проверките по държави е била направена щателна проверка. Тази проверка наистина трябва да бъде щателна. Държавите трябва да бъдат мотивирани да провеждат задълбочени дългосрочни реформи. Това е от полза за тях и за Европейския съюз. Благодаря колегата Пирински. Уважаеми господин Скис, вие изглежда сте забравил първото изречение на вашия собствен доклад, където е записано че целта на новите механизми е да засилят икономическото управление за да се постигне устойчиво сближаване икономически растеж и работни места. и по нататък ключовият въпрос на този преглед е доколко новите правила са допринесли за устойчивото сближаване на икономическото развитие на държавите членки. във вашите е, уводни думи кратки вие не споменахте нито един факт нито едно данно число че се върви към постигане на тези същински цели на новото икономическо управление. в състояние ли сте да дадете отговор тук днес сега именно на този въпрос? благодаря колега пирински. колегата мариас. Много благодаря, господин председател. Според е, дебата, който току-що проведохме, можем да заключим, че демократичният дефицит е огромен, особено когато става дума за економическо управление. Европейската комисия счита, че може да взима решение за това как да управлява економиките и финансите на държавите членки че тя е вездесъща и в контрола на националният бюджет включая и в националните парламенти включая. Господин Юнкер се взима отношение от името на тройката и взима отношение по въпроса на вътрешната политика на Гърция. Какво се случва? в резултат на тази продължителна практика, започната още от господин Московичи в Атина. Забравяте, скъпи колеги от комисията, че Европейската комисия всъщност е неутрален орган. И ако продължавате, европейското гражданство ще ви научи на това. Благодаря. Благодаря, колега Мария, с колегата Глезус. Υπάρχει μια αρχαία ελληνική παροιμία η οποία λέει «Προσκέτε και μην». Благодаря, господин председател. Има една стара поговорка, която вероятно фигурира във всички езици, че планината родила мишка. Аз мисля, че точно това наблюдаваме в момента, защото не смятам, че с всички нови правила ще сме свидетели на край на ограбването на хората, не видяхме, не наблюдавахме края на а, глада, дебата се влушава. Защо е така? Защото а, човешки същества биват жертвани на алтара на мамона. Именно това са измеримите неща, а не човешките същества. Стоки и услуги се произвеждат с под началото от работещите и ако не бяха те експлуатирани, ако беше организиран пазара по различен начин, нямаше да бъдем на същото. Vielen Dank, Herr Kollege Glesos. Es folgt Frau Kollegin Maletic.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 Сърдечно приветствам с добре дошъл господин Домбровски. Поздравявам ви с изготвения доклад. Съгласна съм с повечето колеги, които казаха, че правилата са важни, тъй като гарантират системен, координиран и стратегически подход към економическото управление. Още по-важно е да дадем възможност на държавите членки да намерят най-добрите за тях решения в посока към интелигентна фискална консолидация, интелигентни реформи. Няма еднозначно решение, но в рамките на европейското полугодие държавите членки могат да обменят помежду си опит да се получат от най-добрите практики. В държавите членки е много важно да се работи и върху, конститу... върху реформи. Също толкова важно е в Европейския съюз да се работи по реформи за създаването на банков съюз, цифров вътрешен пазар и политика на сближаване. Това е много важно за една конкурентоспособна и новаторска Европа, за една Европа с растяща и укрепваща се економика. Благодаря. Госпожа Розие. Благодаря, господин председател. Да, наистина, когато има трудности, е лесно да си изберем изкупителна жертва. Европейският съюз наистина е изправен пред затруднения и лесно може да се изкуши да търси такава жертва. Всички сме до известна степен лишени от национален суверенитет, но няма защо сега да паднем жертва на нападки между държави членки, вместо да мислим за економическото развитие и за економическото управление. Това е, европейският проект е проект в служба на гражданите, проект за солидарност и сътрудничество, а не за нападки и конкуренция. За съжаление, настоящият инструмент не дава ясно да се разбере, че става дума за солидарност, а не за състезание. Благодаря. Председателят благодаря на колегата Розие. Приключихме с спонтанните изказвания. В края на разискванията давам думата на комисар Домбровскис. Uh, uh, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо бих желала да благодаря на всички за интересния дебат, който проведохме днес. И както казах още от началото, Европейската комисия вижда програма процеса на засилването на економическото управление като съвместно усилие на всички заинтересовани лица. Европейския парламент е, е много важен партньор. Отбелязах всичко, което беше казано, което ще ни даде възможност да видим силните и слабите страни, местата, където може да бъде постигнато подобрение. Госпожа Берес и докладчиците в Сянка ще подготвят подготвят свой доклад по а, своя инициатива. Бяха повдигнати редица въпроси, някои от които може би бяха извън обхвата на преразглеждането на економическото управление, пакета от частей от двете законодателни акта. Редица въпроси бяха подадени за използването на гъвкавостта, пакта за стабилност и растеж, както знаете, Европейската комисия подготвя по-подробни насоки. Това е документ инструмент за най-доброто използване на пакта за стабилност и растеж, да може да се разгледат тези въпроси и ние ще представим този документ в началото на следващата година. Ще разгледаме всички проблеми, включително редица въпроси, които бяха повдигнати, например за отчитането на економическия цикъл, въпроси повдигнати във връзка с третирането на инвестициите, структурната реформа и отново а, си заслужава да се подчертае, че ние а, изготвяме този документ в рамките на сегашния, съществуващия пак за стабилност и растеж. Много важен въпрос беше за Трацирането на инвестициите, Европейски фонд за стратегически инвестиции, това е нещо, което комисията вече показа, представики плана за инвестиции. Ние гледаме благопри... благоприятно, благосклонно а, на този план, разходи, които ще водят до дълг, трябва да се избягват, няма да се задействат специални процедури по силата на на пакта, ако държавите членки надвишат праговете, заложени, заложените праго, прагове. Така че ние се опитваме да осигурим благоприятно третиране. Ясно разбира се, че темата за засилването на системата на економическото управление далеч не е приключила. Очаквам, че заедно с вас и с други заинтересовани лица ще е, проведем дебат по тези въпроси. Благодаря. Е, комисар Домбровски. Благодаря, комисар Домбровски. Приключихме разискванията по тази точка. Прекъсваме заседанието до гласуването, което ще се състои в 12 часа.